недържавни организации, на сдружения и неправителствени организации, така наречения закон Ланго. Този закон допринася за несправедливи действия спрямо правозащитници в страната. Очертава се тенденция на затрудняване на критиката към правителството. Все повече публични органи криминализират работата на независимите синдикати и на НПО. Опитват се дори да я представят като опит за преврат. На 2 май четирима високо поставени служители на НПО Адхок бяха задържани. Бе задържан също и един служител от Националния избирателен комитет мирни демонстрации в полза на освобождаването на тези хора бяха насилствено разпръснати от полицията. Призоваваме правителството на Камбоджа незабавно да освободи задържаните правозащитници, да спазва правото на свободно изразяване на мнението и правото на свобода на събранията. През 2017 и 2018 година в страната предстоят избори. Затова и Европейският съюз трябва в по-голяма степен да предостави техническа помощ на страната, например за регистрирането на избирателите. Трябва също така и мигрантите да се ползват с право на участие в изборите. Освен това, в резолюцията обръщаме внимание и на атаките срещу опозицията. Призоваваме правителството на Камбоджа да преустанови тези свои атаки, както спрямо лидерите на опозицията, така и спрямо нейни привърженици. Благодаря. Eh, Председателката благодаря за уводните думи. Господин Корал. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин комисар. Когато говорим за Камбоджа. Говорим за трета резолюция в рамките на една година. Юли миналата година приехме резолюция, в която повдигнахме въпрос за репресии срещу правозащитници. А, през ноември също приехме резолюция. И днес искаме да кажем, че Хун Сен преследва само не свободата на изразяването, но и всяка форма на защита на правата на човека. Ние сме сериозен партньор на Камбоджа. Е, може би е дошъл момента да преразгледаме нашата помощ за развитие, тъй като не е възможно да се прилагат демократични инструменти през 2017 година предстоят избори. Ако не предприемем нищо, след една година пак ще говорим същото. Госпожа Макове има думата. Не е в залата. Затова преминаваме към следващия господин Панцери. Получих. Получих нов списък с ораторите. Вместо господин Панцери ще се изкаже господин Байден Холцер. Благодаря. Доста често обсъждаме събитията в Камбоджа, най-вече в контекста на правата на човека. Жалко е, че ни се налага толкова чести разисквания по въпроса. Историята на Камбоджа е трагична. Геноцидът, извършен от червените кхмери, влезе в историята. Затова и чудесно, че страната, в страната има положителни промени, както в економическо, така и в политическо отношение. Страната би могла да продължи да се развива, ако поеме по пътя на върховенството на закона и демокрацията. За съжаление има риск Камбоджа да направи стъпка назад към корупцията и произвола. бе постигнато споразумение за създаването на избирателна комисия, подпомагана от Европейския съюз. Но колкото повече наближават изборите, толкова по-неспокойно става правителството. Извършва системно репресивни мерки спрямо опозицията и НПО. В страната се шири страх – Резолюцията. в резолюцията категорично призоваваме правителството на Камбоджа да преустанови тези свои действия, да освободи всички задържани в затвора. Камбоджа получава немалко средства от Европейския съюз. Надявам се, че правителството ще се възползва от тях, за да продължи по пътя на демокрацията. Благодаря господин Ждеховски за една минута. Дами и господа, Резолюцията е спешен призив към камбоджанското правителство да промени ситуацията в Камбоджа. Както и преждеговорившите се изразиха, ситуацията там се влушава все повече ежемесечно. Европейския съюз е един от най-големите партньори на кралство Камбоджа по отношение помощта за развитие и Европейския съюз не може да търпи ситуацията в момента. Не само опозицията е репресирана, но всичка, цялата дейност на неправителствения сектор. Европейския съюз трябва да окаже натиск върху камбоджанското правителство да признае дейността на НПО-тата, гражданското общество, профсъюзите и да даде на опозицията възможност да си свърши работата особено в контекста на президентските и местни избори в предстоящите години. Трябва да гарантираме да има честни избори и да има честна кампания за тях. От името на моята група а, ние ще следим ситуацията а, много внимателно и ще допринесем за а, провеждането на демократични избори. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Трета резолюция в рамките на една година. Тази страна е в криза от 2013 година. Репресиите, в това число и срещу синдикалистите, е огромна. Много е, важен въпрос са престъпленията, за които е, се води дело. По въпроса за жертвите, нашата резолюция не казва нищо. Не се повдига основната отговорност на многонационалните европейски предприятия в текстилния сектор и условията, при които работят и жените и децата. Ако искаме да се подобри ситуацията с правата на човека, тук трябва да насочим усилията си да получат компенсация жертвите, да се преразгледат договорите, за да може Европейския съюз и държавите членки да не внасят продукти, които са резултат от експлоатацията. Ние трябва да работим и за отговорността на предприятията. Господин комисар, на вас да говори. Хубаво е, когато има представител на комисията, но още по-хубаво, когато ни слуша Европейския съюз, трябва да работи по отговорността на предприятията с правни инструменти. Европейски съюз, държавите членки трябва да се занимаят с този въпрос. Очаквам вашият отговор. Последният вносител, господин Остревичус, за една минута. Госпожо председател, господин комисар, колеги, преди два месеца участвах в мисия на комисия, под комисията по правата на човека в Камбоджа. Това бе едно ужасяващо преживяване. С очите си се убедих каква е политическата реалност в страната. Лидерът на опозиционната партия, който иска да установи истинска култура на диалог, бе задържан по политически мотивирани обвинения. Други при пък привърженици на опозиционната партия бяха задържани, защото участваха в мирна демонстрация. Призовавам камбоджанските власти да снемат всички обвинения срещу лидера на опозицията и срещу други правозащитници. Призовавам за спазването на свободата на изразяване и всички други демократични свободи в Камбоджа. Европейският съюз трябва да продължи да участва активно в работата по и по други въпроси, свързани с Камбоджа. Благодаря на колегата. Приключихме с изказванията на вносителите. Следват изказвания от името на политическите групи. Господин Поспиши е от името на НП за една минута. Благодаря ви. Вземам повод от е, авторите, които заявиха колко е важна резолюцията. Аз искам също да я подкрепя от името на моята група. Е, ситуацията е, е, особено важна, тъй като през юли ще се проведе процеса срещу лидера на опозицията в негово отсъствие. Затова е крайно време да изискваме от камбоджанското правителство да прекрати тази атака срещу лидера на опозицията. В резолюцията е описано добре как се потискат правата на на борещите се за човешки права, на гражданското общество, ние трябва да наблюдаваме предстоящите избори. Но трябва да заявя, че и Европа дава на е, Камбоджа 400 е, хиляди евро и трябва да преоцени, ако нещата продължават по същия начин. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Както беше казано, е, правозащитниците в, в Камбоджа са обвинени в корупция. Има опасност да бъдат хвърли в затвора за 5 до 10 години. Това е тревожна ситуация, тревожно предизвикателство към, прав... към гражданското общество и всички, които работят за правата на човека. Става дума за злоупотреба с системата за наказателното правораздаване, която се използва за сплашване и наказване на легитимната дейност на правозащитниците. Нашата задача е ясна. Ние трябва да променим взаимоотношенията си с Камбоджа и да го обвържим с ясни условия. Въпросите по правата на човека да бъдат взети сериозно. Под внимание. Благодаря. Господин Нарте, следващият. Благодаря, госпожо председател. Нека назовем нещата с истинските им имена. Иерархията в Камбоджа е корумпирана. Страната се управлява от диктаторски режим още от момента, когато лидерът на червените кхмери дойде на власт с помощта на въоръжените сили. Страната се управлява от гангстери. Освен, че в страната се нарушават правата на човека, Камбоджа е известна и като сексуален рай или по-скоро ад. Жени и момичета се продават, за да бъдат експлуатирани сексуално и правителството си затваря очите пред всичко това. Не можем да продължим да поддържаме това правителство, не можем да продължаваме да търпим подобна ситуация в страната. Европейската помощ трябва да е насочена към подобряване на правата на човека в страната. Господин Синадинос. Δεν γνωρίζω τη γλώσσα της Καμπότζης, αλλά γνωρίζω πόσο υποκρίνει Аз не познавам Камбоджа, но разпознавам лицемерието на онези, които се вълнуват от ситуацията с правата на човека. Всъщност този доклад ни, при, ни приканва да осъдим престъпления и нарушение на правата на човека в страна, която е на хиляди километри от нас ръководителите и членовете на опозицията не са подложени на преследване не само в Камбоджа, в Гърция също са подложени на преследване. Не искаме там не се иска опозиции. Преди да ми кажете, че съм расист, искам да кажа, че вече съм се обърнал към Комисията по правата на човека и исках да ми отговорят, но не получих никакъв отговор. Единственото това е недемократично и лицемерно поведение. Бихте, ми, бихте ли ми казали как се нарича такова едно поведение? Отделни оратори от политическите групи. Господин Хетман. Благодаря, госпожо председател. Политическата ситуация в Камбоджа е много тежка и налага радикални действия от страна на международната общност. Задържането в затвора на политически активисти, на лидери на НПО е нещо, което трябва да заклеймим. Нека ви обърна внимание, че Камбоджа е на едно от последните места в някои световни класации. Хората в страната не вярват в съдилищата, не вярват в съдебната власт. Европейският съюз е най-големия донор на помощ за Камбоджа. Властите в Камбоджа, въпреки призивите ни, ако не желаят да участват в конструктивен диалог с опозицията, ще трябва да получават помощ от наша страна, но само при условие, че проведат мащабни реформи. Трябваше да изслушаме господин Мартин, но той не е в залата. Госпожа Харанзова. Благодаря, госпожо председател. Министър-председателя на Камбоджа вече е на власт 30 години и е, можем да кажем, че е, ролята за, под, за въвеждане демокрация не е приключила. Е, имаме е, изпратени различни мисии е, в Камбоджа, включително от Чехия, но министър-председателя трябва да разбере, че е, е, е, най-важното, е, за да стане Камбоджа модерна държава, е да приеме честни, свободни избори, свободна преса и свобода на словото и да гарантира, че правителството работи за всичките си граждани, включително тези, които не го подкрепят. Репресиите от страна на правителството и атаките срещу опозицията не обслужват стратегическите цели на страната и народа и има е, е, бившия крал казва, че аз е, смятам, че няма е, е, такова нещо като е, божествено право и никой е, не наследява е, по такова право властта. Благодаря. Благодаря ви. С това Приключваме списъка от изказващи се. Сега спонтанни изказвания. Тези, които вече се изказаха, няма да имат думата. Първо е господин Кукан. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Камбоджа съвсем наскоро тръгна по пътя на прехода. Докато правителството проявява воля за преход, за подобряване на економическото положение на страната, е важно страната да остане отворена към света, да се зачитат гражданските свободи и правата на човека. Не можем да допуснем извършването на нападения срещу правозащитници и представители на опозицията. Нещо, на което бяхме свидетели наскоро. Европейският парламент трябва да отправи ясно послание към страната. Има възможности за преодоляване на миналото на Камбоджа, но не бива гражданите да продължават да бъдат травматизирани от правителството си. Господин Арнат. Благодаря, госпожо председател. Търговията може да е един от факторите в помощ на развиващите страни. И когато се прави справедливо, търговията може да развие економиката на страната, да създаде работни места, експорт и да помогне на държавата да внася продуктите, които не може да си произведе. Но когато се управлява лошо, както е в Камбоджа, това става е, цинична експлоатация на природните ресурси на държавата. И особено в случая, когато имаме сериозни е, тревоги за, с това, което се случи през последните години. Освен това имаме и злоупотреби с човешките права, липса на демокрация, политически затворници. По отношение на помощта за развитие в тези случаи е особено важно да сме изключително внимателни тази помощ да не отива направо на, за камбоджанското правителство, в ръцете на правителството. Следващия е господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. Не ми се случва често да се съглася с всички изказали се преди мен. Ето защо не искам да се проточва доклада, само ще кажа, че осъждам нарушенията на правата на човека в Камбоджа. Заедно с това мисля, че когато осъждаме Камбоджа, това трябва да намери отражение в политиката на Европейския съюз. Трябва да използваме инструментите на дипломацията във връзка с помощта за развитие. Смятам, че трябва да реагираме, когато една страна продължава да нарушава правата на човека. Не смятам, че всички права на човека са универсално приложими. Има обаче права, които са безспорни и нарушаването им трябва да повлияе върху взаимоотношенията ни с тази страна. Нямаме друг начин да накараме страната да промени поведението си. Приключихме с изказванията и давам думата на комисаря е, Стилианидес. Госпожо председател, уважаеми колеги, съвсем наскоро през ноември проведохме подобни разисквания за политическото положение в Камбоджа. Изказалите се до тук подробно изложиха какво е положението в страната. Действията, предприемани спрямо представители на опозицията и гражданското общество, са повод за сериозна загриженост. Още повече като се има предвид продължаващия тормоз спрямо лидера на опозицията Кен Соха, въпреки че той се ползва с парламентарен имунитет. В тази кампания на Турмоз се вписва и задържането на ръководителя на НПО Адхок. Всички тези действия будят особена загриженост, като се има предвид, че през 2017 предстоят местни избори, а през 2018 общи национални избори като се имат предвид ограниченията върху действията на представители на гражданското общество, Европейският съюз не може да бездейства. действително предприехме действия. През месец април бе проведено посещение на подкомисията на парламента по правата на човека. Проведе се също така в Пном Пен и заседание на съвместния комитет Европейски съюз Камбоджа посветено на търговското сътрудничество и правата на човека. Европейският съюз проведе и двустранни срещи с министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, представители на НПО, на гражданското общество и на опозицията. В рамките на всички тези срещи представителите на Европейския съюз ясно заявиха, че сме сериозно загрижени във връзка с продължаващите арести и с силните ограничения върху действията на опозицията и гражданското общество. Призовахме за освобождаването от затвора на арестуваните служители на НПО, след срещата на съвместния комитет, посланникът на Европейския съюз продължи да поддържа контакт с правителството в Камбоджа, както и с посланника на Камбоджа в Брюксел. Ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Пномпен излезе с изявление, в което призова властите да сложат край на турмоза и да започнат конструктивен диалог с опозицията. В това съобщение бе изтъкнато, че такива действия са предварително условие за легитимността на предстоящите избори. Напълно сме убедени, че правителството на Камбоджа е задължено да създаде и продължи да поддържа условия, при които всички политически партии да могат да упражняват дейност без да се опасяват от турмоз. Трябва да се създаде среда, в която има възможност за политически дебати и за безпристрастно прилагане на законодателството. Европейският съюз е заделил 10 милиона с цел насърчаване на реформата на избирателното право. Тясно си сътрудничим и с избирателната комисия, за да подпомогнем страната в подготовката на предстоящите избори. Наистина е важно да подпомогнем процеса на реформиране на избирателната система. Така ще има и надежни гаранции за провеждането на свободни избори. През месец юни 2017 предстоят общ... местни избори. Парламентарните избори ще се проведат през 2018 година. До тогава ще продължим да следим редовно обстановката в страната. Ще обмислим и възможността за изпращане на мисия за наблюдение на изборите. Европейският съюз ще продължи да подпомага реформите в Камбоджа, да насърчава зачитането на правата на човека и основните свободи. Благодаря ви за вниманието. В заключение на